изказванията. След вашето изказване приключваме дебата. Ще гласуваме сряда в 12 по тази тема. Искам, госпожи и господа, да ви припомня, че следващото заседание е утре на 11 март 2014 година от 8.30 до 14 часа и след това от 15 до 23 часа дневния ред може да се намери на интернет страница на Европейския парламент. С това закривам заседание.